Uh, Уважаеми колеги, нека да започваме. Моля, заемете местата си. Благодаря ви. Добре дошли на всички. Преди всичко, господин председател на парламента Флайо, който е до мен. Ние ще споделим председателството на нашата съвместна парламентарна среща. Господин председател Жио, нашия основен оратор днес. Това е един особено важен момент за Европейския съюз и всички много добре разбираме това. За нашите граждани е особено важно да намерим отговор на въпроса за какво служи Европа, как можем да й помогнем от нивото на Европейския съюз. Те искат повече работни места, искат да живеят в благоденствие, разбира се, в стабилност, и сигурност. Нашата дискусия на тази съвместна парламентарна среща е, може би, по една от най-важните, ако не и най-важната тема за тях. Отвъд кризата, по какъв начин Европа трябва да реагира на предстоящите предизвикателства. Тоест, предизвикателствата за нашите граждани на първо място – Света претърпя една от най-тежките финансово-економически кризи от своят, в своята история. Но бяха излечени и някои полуки. Бих искал да ги изложа в четири много кратки точки. На първо място, по отношение на стабилизацията и по какъв начин да се избягват кризите в бъдеще. Много важно е от гледна точка на нашите вътрешни отношения. Първата полука е, че когато институциите на Европейския съюз работят заедно, те намират решения, които помагат да се избягват грешките от миналото. Европейския парламент също е част от този процес. Ние направихме всичко възможно за постигане на напредък в процеса на възстановяване чрез гласуване на редица законодателни актове, които ще помогнат за по-добрия контрол на финансовите пазари скорошното приемане на новата архитектура за финансов надзор е основна крачка напред към европейската интеграция. Намерихме решение за по-добро координиране на националните мерки между държавите членки, за да може в бъдеще да се избегне допускането на подобна криза. Всички много добре знаем, че това е един важен надзор. Най-вече на първо място в банковата система, сигурност на пазарите и застрахователния сектор. Също така приехме законодателство по капиталовите изисквания, кредитните рейтингови агенции, както и трансграничните плащания. По бонусите на банкерите, както знаете, освен това постигнахме споразумение с съвета по отношение на една нова рамка за надзор за управителите на хедж фондове. Това ще бъде гласувано в пленарна зала тази седмица. Особена помощ оказахме на малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика, чрез установяване на инструмент за микрофинансиране, който осигурява микрокредити на малките предприятия и гласувахме законодателен акт за борба с забавените плащания за малките предприятия. Може би това е един от най-важните въпроси. Тези законодателни актове са първа стъпка към създаване на по-равни условия и много по-прозрачни условия за малките и средни предприятия. Няколко думи по продължаващата законодателна работа, работейки за решаване на економическата и финансова криза, започваме да разглеждаме и други сектори на економиката – Европейския парламент в момента работи по редица досиета, най-вече економическото управление като пакет. Економическото управление е една особено важна тема. Това ще бъде работна група номер 2, която ще разглежда тази тема. От гледна точка на Европейския парламент е особено важно да се въведат общностни методи в економическото управление – не е достатъчно да имаме паричен съюз, необходимо е да имаме и економически съюз. Друг един въпрос в продължаващата законодателна работа. Преработката на регламента за агенциите за кредитен рейтинг. Регламента за продажбите от на къса позиция. Търговията с финансови деривати в извънборсовия пазар както и схемите за гарантиране на депозитите и компенсиране на инвестициите. Чрез това законодателство ще продължим да стабилизираме пазара, но също време ще върнем и доверието към него. Доверието е особено важно, понякога дори по-важно от числата. На трето място е важно бъдещо законодателство. След като веднъж стабилизираме пазарите, и се справим с някои от продължаващите економически проблеми, трябва да започнем да се съсредоточаваме върху изходните стратегии да помогнем на нашите економики да растат и да излязат от тази криза. Това означава стратегия на изход. Това е много повече от възстановяване. Никога не трябва да забравяме стратегията 2020 година, която също е един вид изходна стратегия. Аз лично вярвам, че трябва да се движим към истински економически, а не само паричен съюз, както казах преди малко. Един от отговорите може да се намери в акта за единен пазар. Европейската комисия миналата сряда издаде съобщение, което съдържа 50 предложения, които ще бъдат представени за периода 2011-2012 година по този въпрос. Съобщението се базира на доклада Монте, където парламентът допринесе сериозно и много от идеите на Европейския парламент са отразени в доклада на Монте, но също и в акта за единния пазар. Много ползотворни дискусии проведохме с господин Марио Монти и то няколко пъти. Както през последната година, така и през първата половина на 2010 година. Ние сме убедени, че за да видим един истински дългосрочен растеж в Европейския съюз, трябва да решим 150-те тесни места, които все още съществуват в единия пазар, за да въведем изцяло законодателството. Завършването на единия пазар ще има същият ефект върху растежа, както проекта от 1992 година. Като много добре си спомняте, какъв бе резултата от стартирането на единния пазар през 1992 година. Това означава, че и националните парламенти имат много сериозна роля, за да помогнат за внедряване на законодателството за надзор. Повтарям, това е един изключително важен въпрос. Говорим за законодателство, говорим за това по какъв начин как да подобрим економиката на Европейския съюз като цяло. Без националните парламенти не можем да постигнем нищо. Защото прилагането на общностното законодателство е не по-малко важно, а дори и по-важно от създаването на това законодателство. Разбира се, имаме много начини на връзка между Европейския парламент и националните парламенти и за това много ви благодаря, че дойдохте тук в Европейския парламент за тази съвместна дискусия, за тази съвместна парламентарна среща. Бих искал да заявя, че Европейския съюз продължава и ще продължава да разчита на солидарност солидарност между гражданите, между държавите членки. Това винаги ще бъде полза на всички нас. Много важна е също така отговорността. Тъй като всички ние сме свързани с отговорността и солидарността и освен това трябва да създаваме конкурентоспособността на Европейския съюз. По какъв начин да създаваме конкурентоспособността на Европейския съюз, това е нашия въпрос защото този въпрос е свързан и с създаването на работни места. И работна група 1 ще обсъжда точно темата. Какви трябва да бъдат работните места за утрешния ден в Европа? И може би това е най-важното за нашите граждани. Също така работна група 3 по какъв начин да завършим европейски единен пазар. Уважаеми колеги, това е наистина една много важна тема, която предстои да дискутираме. Нека да започваме работа, но преди това искам да помоля колегата си, Андре Фло, да вземе думата и да представи своето виждане по всички тези въпроси. Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа, депутати от Европейския парламент и от националните парламенти, скъпи приятели, европейци. За мен е огромно удоволствие да мога да се обърна към вас и ви благодаря, е, че е, ме поканихте на тази среща, на тази важна парламентарна среща съвместна за националните парламенти и Европейския парламент. Приех вашата покана, за да може да обменим е, мнение за нашия опит. Още от как започнахме да градим Европа, националните парламенти винаги са били свързани с е, европейските решения. И от една година вече Лисабонския договор предвижда колективно участие на националните парламенти в европейското законодателство. Съгласно принципът на участието, нещо, което е, е скъпо на председателя на съвета, идеята е, че, че Европа не може да се гради срещу волята на страните членки и нещо повече против волята на своите граждани. знаете ли някой, който би бил против подобно сътрудничество, без да бъде а, да върви срещу общественото мнение в своята страна, без да загуби своята легитимност. И въпреки всичко това, тази процедура има и своите слабости. Тя е бавна, сложна и а, дори понякога води до а, блокиране на механизмът. А, говоря съвсем спокойно по тези въпроси. А, тъй като идвам от страна, където всяко решение се ратифицира от 7 различни парламента. И а, нещо повече. А, необходимо е да бъдат информирани всички, които отговарят за политическите решения, да се поощряват дебатите с гражданите а, и да се поем съответната отговорност пред националните на, органи. Взаимната зависимост между националните а, органи и на е, европейските органи трябва да бъде а, е, особено добра, за да бъдат нашите действия е, ефикасни. За да, цитирам Жак Делор, не трябва да се отчаяваме, не трябва да се боим да сравняваме нашият опит. Необходима ни е по-голяма прецизност в нашите анализи след последните европейски избори и в светлината на това, че в тях участваха 43% от европейските граждани, възникнаха редица въпроси за това а, как да отговорим на а, нуждите на нашите, а, на нашите граждани. Вие знаете причините за всичко това много по-добре от мен. Няма да се спирам на тях. Но повод за загриженост е економическото положение. Никой няма да забрави а, а, манифестациите, демонстрациите в Гърция. Кризата в Гърция повлия на европейското обществено мнение във всичките негови части. Първата последица от това е, че подкрепата за е, Европейския съюз и неговите предимства, а, така както ги разбират гражданите, намаля доверието на европейските граждани е, в е, економическото ни развитие е по-слабо днес, отколкото през 2009 година. Резултатите от Евробарометъра от септември 2010 28% от европейците смятат, че економическото състояние на Европа е много слабо, много лошо, а повече близо 50% смятат, че то е лошо. трябва многобройните демонстрации на студентите в Франция фактически са израз на опасенията и на безпокойството и на това поколение. В нашите срещи с гражданите ние чуваме техните страхове, техните въжделения и техните опасения. Страхът, че няма да могат да осигурят бъдеще за децата си страхът за едно утре без работа, страхът за това, че те могат да бъдат стъпкани от големите економически формации, които се грижат повече за своите собствени интереси. Ставаме свидетели на яростта пред на справедливостта на онези, които са жертви на новите финансови шамани а, на работниците, от които искаме жертви, за да може да се а, а, защити а, интересите на онези, които участват в пазара. А, става дума за, три, а, за трилиони а, евро и а, една безработица от 8, 11% в Европа трябва да дадем отговори, за да имаме подкрепата на гражданите. Трябва да ги убедим, как трябва да им а, говорим, да говорим на работниците в фабриките, на медицинските сестри в болниците, да говорим на всички. И за да постигнем това, необходими са реформи, за да можем да преодолеем финансовата и економическата криза. И по тази причина Белгийският парламент много бързо прие мерки за финансов надзор с а, голямо мнозинство. Напълно споделям целите на госпожа Перванш Берес, отразени в доклада на специалната комисия по последиците от финансовата и економическата книга. Европейците трябва да се бъдат мобилизирани, страните членки трябва да бъдат мобилизирани за изпълнение на задачите на европейският проект. Само по този начин утре за всички може да има работа. Ще преодолеем бедността, ще може да е, имаме доверие в европейският проект. На вашия въпрос, какъв ръст искаме да постигнем? Ще кажа. Растеж, който ще осигури работа за всички. Растеж, който ще осигури работа на младите и на опитните. Какви, каква работа а, е, трябва да имаме утре? работа, която ще върне достоинството на а, хората. А, по този начин трябва да очертаваме рамките на един нов пакт а, за стабилност и растеж. И а, безработицата трябва да участва като цел в този нов пакт. Трябва да се представят програми а, за това. А, какво трябва да бъде процента на безработицата в отделните страни, което е нещо, което трябва да залегне в техните програми. Инвестициите имат основно значение за да се осигури растеж и една по-добра работа и по-добре платена работа. Необходима ни е програма за бъдещето, да подготвим работниците в цяла Европа за работата на утрешния ден. Зелените технологии, възобновимите енергоисточници. И накрая трябва да се вдъхновяваме от програмата Еразмус, за да разширим възможностите за образование и на студентите, и на а, възрастните, да дадем възможност на всички да учат и в чужбина. По въпросите за економическото управление, близо 80% от европейците смятат, че надзора от страна на Европейския съюз на международните финансови групи има особено голямо значение и те трябва да бъде ефикасен. Този надзор трябва да бъде ефикасен. Обаче европейците продължават да бъдат песимистични по това отношение и изглежда, че с възрастта този песимизъм се увеличава. 57% от онези, които са над 55 години, смятат, че най-лошото предстои. Голяма част а, а, 51% от кадрите и 50% от работниците, от чиновниците смятат нещо подобно. благодарение на работата на Европейският парламент, ние предвиждаме нови стъпки за надзора и ще трябва да отидем още по-далек по-далече. Въпросът за справедливото разпределение е, в момента се пренебрегва от комисията и от е, е, съвета. А той ще доведе до важни, свързан с важни дисбаланси в Европейският съюз. И също така пренебрегва се ролята на частния дълг. Трябва да приемем общи насоки за страните членки, да вървиме в една преразпределителна бюджетна политика в рамките на нашата макроекономическа стратегия. И дори да шокирам някой от вас във връзка с фиска, трябва да кажа, че трябва да приемем е, обща минимална база за облагане на данъчно облагане на предприятията, за да избегнем всякакви деформации. Третото се отнася до предизвикателствата на вътрешния пазар. Това е работата на третата група. Необходими са ни услуги от високо а, качество. А, и а, е, за жалост няма нищо по този въпрос в програмата за възстановяване на вътрешния пазар. Тази програма е прията на 7 октомври. Още в директивата за услугите имахме амбицията да се приеме рамкова директива за обществените услуги и заедно с а, а, реформата на обществените услуги, но нищо не беше направено повече от 20 години сме свидетели на либерализацията на борсовите операции, нещо, което е все по-непопулярно сред нашите граждани. приватизацията, както например на почтите, доведе до какво? Услугите ставаха по-скъпи, по-малко публични, по-малко ефективни. Дори Съединените щати не посмяха да либерализират разпределението. Европа го направи до месец февруари Европейският парламент ще обмисли мерките, предложили от комисара Барние. Аз затова ви приканвам да помислите по всички аспекти на вътрешният единен пазар. Не може да градим една Европа а, а, на растежа без а, социално измерение. Без това гражданите все повече ще бъдат, да се изпитат нежелание да подкрепят Европа. От тук проистичат нови отговорности, нов, нов дебат върху равновесието между пазара и държавата. И това е свързано с единния пазар след влизането в сила на Лисабонския договор открихме нови начини за сътрудничество, нови е, начини за обща работа и ние ще използваме своят опит в този нов контекст. Економическата и социалната критика, от, след економическата и социална критика, е, гражданите искат да отговорим на техните опасения и на техните е, е, въжделения. И затова парламентите трябва да се борят, за да възвърнат увереността и света, така да кажем, на Европа. Благодаря ви много. Колеги, а сега председателят на Камерата на представителите на Белгийският парламент, когато чухме, нека заявим, че ние ще поемем нашата отговорност за законодателната програма. Както знаете, съгласно Лисабонския договор, законодателството, законотворчеството е обща отговорност на съвета и Европейският парламент. Ние ще участваме в подготовката на бъдещите закони. Надяваме се и на, вашите, на вашата помощ в прилагането на тези закони. Това е една чудесна възможност да обменим опит. Сигурен съм, че колегите от Европейският парламент, които присъстват тук, също ще се включат в тази дискусия. Ще можем да обсъдим проблемите, пред които сме изправени. Утре ще бъде министър-председател на Белгия господин Ниф който ще представлява председателството на Европейския съюз, е, господин е, Жозе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия. Тук ще бъде също така и председателят на е, Белгийския сенат, господин Дани Питерс. Нека добавя, че работата ни ще протече в три работни групи след пленарния дебат тук. Ще се срещнем за а, работа в пленарните групи. Сега разрешете ми да дам думата на господин Жан-Пьер Жуе, представител на органът за надзор върху финансовите пазари бивш държавен секретар за европе, по европейските въпроси в френското правителство. Имате думата. Благодаря, господин председател. благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме представихте. Господин председател на Европейския парламент, скъпи Иржи Бузек, господин, скъпи господин Флао, скъпи господин Дюкро, който пред... вие, който представяте Белгийското председателство, дами и господа европейски депутати, дами и господа представители на национални депутати, национални парламенти, скъпи приятели, за мен е голямо удоволствие, че се срещам отново с вас днес. Искам да кажа, че днес сме свидетели на глобализация, глобализация, която има трайно, трайно отражение върху Европа и това бе казано от господин Флао. Можем да сравним ето днешното състояние на нещата с това, което се случи в началото на 20 век, когато света се промени и Европа бе вече в едно не толкова благоприятно положение, не защото Европа се промени е, чак толкова, а, както това стана в началото на 20 век, когато Съединените щати набраха мощ, станаха велика сила. Днес е, ние сме изправени пред економическия растеж на страни като Китай, Индия, нещата се промениха и тези промени изискват от Европа едно преразглеждане на отношенията и с страните партньорки. Европа трябва да създаде един единен подход и да загърби старите стария начин на действие, където всеки действаше сам за себе си. Европа трябва да забрави е, финансовия и паричен национализъм. Е, трябва да се изработи подход за съвместно управление на финансовите пазари, но структурите са сложни. Е, бих така казал, макар че знам, че, че ще предизвикам полемика с това, бих, би бил, бих бил склонен да кажа, че има нужда от Европа повече извън сама, самата Европа, отколкото в Европа. От извън Европа се смята, че Европа би трябвало да се преструктурира, а тук в Европа някои е, ръководители, отделни ръководители и политически партии се поддават е, на националистически настроения. Затова Европа в новия си в новата си рамка може ли да се справи с е, предизвикателствата, като същевременно увери и възвърне доверието а, в, на своите граждани. Аз лично смятам, че Европа не трябва да се срамува от постигнатото а, след кризата, не трябва да се срамува от своята равносметка. Ние успяхме да избегнем катастроф, катастрофата, катастрофа подобна на тази случила се през 1929 година, благодарение на Европейската Централна банка, която успя да се, органи... да се организира по начин, който беше немислим преди кризата. И в момента Европейската Централна банка предоставя е, заеми при фиксиран ликвен процент е, за седмица до една година и е, координира своите действия с националните централни банки. По този начин Европа показа и доказа своят капацитет да реагира бързо и безпогрешно. Що се отнася до реалната економика? Знаете, че съвета фикс, фикс, фиксира цел е, процент и половина от европейския БВП. Този, тази цел бе постигната като същевременно нямаше отрицателни последици за вътрешните пазари. Европейската Централна банка увеличи заемите си с 30 милиарда евро, за да подпомогне малките и средни предприятия и автомобилната промишленост. Също времено европейската солидарност подпомогна страните, които бяха в най-уязвимо положение. Фонда се увеличи от 12 на 25 е, милиарда евро и заедно с другите международни финансови институции, Международния валутен фонд, успяхме да предоставим необходимите средства на най-уязвимите държави, за да постигнат, е, достигнат стабилизация. Е, Също времено ние участваме в цялостната реформа на паричните пазари, като се бориме срещу данъчните убежища, същевременно Европа и срази своите позиции на срещата на Г-20, на заседанието в Сеул като защити европейските интереси и същевременно възвърна известен баланс в отношенията с нашите партньори. Но за да може да бъде наистина отговорна и за да бъде единна Европа, Както каза председател на Европейския парламент, Европа успя да създаде нова архитектура на финансовите пазари на микро и макропруденциално ниво и е, бяха взети мерки за по-добър надзор и за, по за борба срещу системния риск. Това, се, това е инструментариум, който е необходим и с който Европа заедно с другите страни от Г20 ще може да действа за реформа на пазарите. Същевременно целта е да има по-добро интегриране на европейските пазари, за това Европейският парламент и националните парламенти ще трябва да подкрепят е, предприятите мерки. Мисля, че също така успяхме да, е, да се справиме с е, едно предизвикателство. Недостатъчното регулиране на европейските финансови пазбари. Няма да навлизам, господин председател, в подробности в дневния ред и графика на Европейската комисия относно по-нататъчните отношения с Г20, надзора на пазарите, продължаването на договореностите от Базел 3. Но трябва да кажа, че Европа успя, въпреки всички трудности, да се справи с кризата свързана с националните дългове, може би не достатъчно бързо, но Европа успя да превъзмогне това препятствие и днес еврото има най-висока стоеност в сравнение с последните пет месеца. Все още не всички страни са преодоляли проблемите, но а, са направили крачка напред. Но много често бе, под, се подчертаваше недостатъчното добро управление на еврозоната и не, недостатъчните мерки за борба срещу системния е, риск, както и на 9 май 2010 година бе взето решение за създаване на Европейски фонд за финансова стабилност и господин Фан Ромпе преди няколко дни предложи всички да, да помислиме за създаване на механизъм за борба с кризите, който окончателно би трябвало да влезе в сила през 2013 година. На основата на решението взето на 9 май и на решенията взети от Европейския съвет ще трябва да предприемеме бързи мерки, тъй като а, не можем е, да са си затваряме очите пред известни а, опасности, въз, възможности за проблеми, свързани с национал, националния дълг на някои страни. Трябва да решиме дали да въведеме процедура за изпадане в несъстоятелност, без това да има отрицателни последици върху европейските банки, за да не бъдат европейските банки уязвими, да бъдат конкурентно способни спрямо банките в останалите региони на света, как да избегнем автоматичното спасяване да не доведе до известен лаксизъм у някои правителства, у някои е, държави членки. Европейският парламент е, е, ще трябва да помисли и да изрази своята позиция по тези проблеми в рамките на процедурата за съвместни взимания на решения. Но за за да възвърнем доверието в системата на регулиране на европейските пазари, то трябва да създадеме надежни инструменти и да превърнеме обикновени финансови инструменти в истински финансови институции. Както казах, не трябва да се срамуваме от нашата равносметка, защото в крайна сметка 27 държави успяха да се обединят около едно решение. Мисля, че няма такъв, няма подобен пример в извън Европа. Но трябва ли а, да се да бъдем доволни от успехите си. Не, както казваше Жак Делор, в момента в който престанеме да въртиме педалите, велосипеда пада. За това, ако не вземем необходимите мерки, ще загубиме съответните зони на влияние, съответното влияние, ще загубиме и доверието на нашите граждани. Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Председателят ТФЛО и председателят Бузек очертаха някои от тези предизвикателства. Сега достатъчно бързо ли реагираме, когато става дума за заетост, за сигурност, за подготовка за бъдещи в предизвикателства, економическата и финансова криза доказаха, че на, на, на първо време държавите членки реагираха по-отделно, по-единично, чак след това имаше координирана реакция. Необходимо е да видим по какъв начин да, да, им, да, да съчетаеме солидарност, излишък, недостиг, т.е. какво да бъде по-доброто европейско финансово управление. За сега нямаме достатъчно е, предложения, достатъчно конкретни предложения в областта на данъчното облагане, структурните политики или възможността отделните държавни членки да прилагат свои национални мерки. Също същевременно държавите членки трябва да поемат своята социална отговорност, да има по-добро преразпределение, да има по-добро социално социално преразпределение и като същевременно това не се отрази на цялата система за формиране на пенсионното осигуряване. В... Не трябва също така да подценяваме и това, че общественото мнение изпитва недоверие към финансовите пазари. За много от нашите граждани Европа трябва да отговаря за ежедневието, но като че ли Европа не е все още готова да поеме изцяло своите е, отговорности. Второ предизвикателство финансирането. Е, бюджета на, Европейски, на Европейския съюз е, има, е, е, е, е, по-малък, също, същевременно се очаква много повече от европейските институции, т.е. имаме много нови правила и недостатъчно средства, за да можем да е, действаме прозрачно, видимо и ефективно. Как обаче какво, какво от нас се очаква да се, намали, да се намали дефицита, инвеститорите очакват това от нас, този проблем ще се реши трудно, но ясно е, че трябва да постигнем едно по-добро интегриране на Европейски на Европейския съюз и същевременно да осигуриме достатъчно финансиране на съответните дейности, които ще предприемеме. Това е един много труден проблем. Трет, трето предизвикателство взаимоотношението с бързо развиващите се икономики. Въз, въз, възможно е в бъдеще да има Г2, Г4 и така нататък. А, има все, от друга страна, все повече и повече се задълбочават двустранните търговски връзки между бързо развиващите се економики и отделните партньори. Има все по-голяма конкуренция и има опасност за е, раз, раз, разпадане на социалната кохезия. Това ще има отрицателно влияние върху нашите економики. Същевременно сме свидетели и на протекционистски настроения в Европа и извън Европа. И Същевременно основното предизвикателство е и как да насърчиме растежа, който ще създаде заето, защото ако искаме добри и здрави пазари, то е за да има по-голям растеж и за да можем да финансираме социалната сфера. И в Европа и как, как да се бориме срещу нестабилните пазари, срещу е, интереса, който, предизвикват, който се предизвиква от трети страни, от закупуването на е, облигации, национални облигации. За да възвърнем доверие в пазарите, трябва да преразгледаме директивата за финансиране на европейските пазари. Тази, тази директива трябва преработената директива трябва да не се съответните корективи, за да има повече прозрачност, повече информация при е, предварителните преговори преди купуване или продаване на съответни е, е, акции и след това да се обяснява какво е продадено, при какви условия и какви са последиците. особено предвид броя на финансовите транзакции, които се извършват на европейските пазари. Тези нови технологии изискат, изискват мобилизиране на капитали и инвестиции и а, а, малкото време, с което раз, разполагат трейдерите при покупка и, про, покупка и продажба, няма добро отражение върху социалната сфера. Така че Европа иска да да бъде равностоен партньор на Съединените щати, за това ще трябва да изразява и да излезе с ясна позиция на Г-20. Но основното в момента е да се преразгледа и да се приемат поправки в директивата за регулиране на финансовите пазари. Надзора над известни пазари, като енергийния пазар, е все още недостатъчно. Под френското председателство на Г-20 ще бъдат внесени предложения за регламентиране на тези отделни пазари. Но за да има е, растеж, трябва да се обнови единния вътрешен пазар и комисара, комисарът Парние е внесъл много важни предложения в е, тази насока. Някои от тях е, почиват на изследвания и доклади, правени през последните години. Става дума за е, мерки, свързани с интелектуалната собственост, с е, защита на лицензите. Е, защото днес създаването на блага се основава на новаторство, Европа трябва да премахне всички препятствия пред новаторството и да не създава допълнителни препятствия в сферите, в които такива няма. В новия пакт за единните пазари. Основна мярка е по-лесния достъп на малките и средни предприятия до финансовите пазари. Трябва да се създадат нови взаимоотношения между малките и средни предприятия и тези пазари. Това е залегнало и в Small Business Act, който бе прият преди е, няколко години. Същевременно времено трябва да се приеме и директивата за прозрачност. Това с, с, с няколко думи, някои от предизвикателствата, с които Европа ще трябва да се справи през следващите месеци. Е, е, вярно е, че и може, разбира се, да спомена и, евро, и еврото, и флуктуациите в е, флуктуациите на еврото. Еврото е в крайна сметка една валута без е, държава. В но много са областите, в които е необходимо да създадем повече ясност, прозрачност и последователност. Колкото по до колкото по-добра интеграция постигнем, толкова по-лесно ще се впишеме в новия е, световен ред. Европа ще трябва да върви напред, а не да се връща назад, защото е, инак ще загуби своето място на световната е, сцена. И смятам, че е, трябва заедно да се бориме срещу последиците от един нов европейски неореализъм. Благодаря ви, господин Жуе, за това изказване, което вероятно ще а, даде възможност и ще бъде повод за реакция. Раздадени ви бяха формуляри, на които да запишете желанието си да се изкажете. Радвам се, че моя приятел Мигел Мартинес, който познавам от години, ще съпредседателства това заседание с мен. За сега няма много желаещи да вземат думата. Всеки а, един от вас може да се изказва в продължение на 3 минути. Виждате това ще бъде изписано и на а, таблото от ляво и таблото от дясно. За първ път ляво и дясно ще отразяват едно и също. А, възможно е да прибяг... възможно... имате възможност да прибягнете и към процедурата синя карта, т.е. Е, след е, изказване е, друг депутат може да поиска да зададе въпрос на току-що изказалия се, да му зададе този въпрос в рамките на 30 секунди и съответна дуплика за 30 секунди от изказващи се. Това въжи и за съпредседателите, така, така че ако искате, можете и в момента да е, вдигнете синята си карта. Виждам, че тук е изписан реда на изказването. Господин Витброд, представител на Полския сенат, имате думата. Благодаря много, господин председател, дами и господа. Днешната дискусия е много тясно свързана с всички теми в връзка с глобалните последици от економическата и финансова криза. Много добре виждаме колко сериозни детайли се обсъждат и никой няма никакви съмнения, че всяка една от е, темите, които ще се разглеждат в работните групи, сама по себе си е, може да бъде тема за пленарно заседание. Съгласен съм и с председателя Бусек, че трябва да предприемем определени действия. Полша подкрепя тези действия, както са предложени, но преди всичко необходима е по-добра координация на тези действия и на европейско и национално ниво. Много въпроси се решават на национално ниво, където ефективността е по-висока. Ограничени сме също и във времето, така че много въпроси могат да се разглеждат само тук. Но въпреки това, може би е добър момент да видим по какъв начин сме се справили до сега, да видим в каква посока се насочваме в бъдеще. Економическата финансова криза в Европейския съюз е почти към края си, но много експерти и Хората в Гърция, Испания и Португалия пък смятат, че кризата в тези държави продължава. Тези, които виждат първите признаци на економическо възстановяване, знаят, че то е много крехко. Тоест, всяко едно действие към завършване на вътрешния пазар и въвеждане на нови начини за европейско економическо управление или изпълнение на стратегията 2020 трябва да вземат предвид бюджетните ограничения на държавите членки на Европейския съюз. Аз се опасявам, че задълбочените реформи на публичните финанси няма да подпомогнат много амбициозните проекти, което ще доведе от своя страна и до други финансови потребности, както беше казано и в предишните изказвания. Виждаме амбициозните цели, които трябва да бъдат постигнати от Европейския съюз за намаляване на безработицата и за постигане на економически растеж. Смятам обаче, че в нашата визия не виждаме точно по какъв начин да се справим с глобалната конкуренция от страна на САЩ, Китай, така че много основни проекти като Галилео и ИТА могат наистина да съкратят пропаста между Европейския съюз и основните й конкуренти на глобалната сцена. Смятам, че новия бюджет за новия период на финансово прогнозиране няма да бъде достатъчен да се постигне това. И последният ми въпрос. По какъв начин смятате, че ще можем да постигнем, да постигнем тези средно средносрочни параметри, които са заложени в стратегията 2020 година, например 3% БВП за научно-изследователска работа, ако повечето държави членки предлагат по-низки суми. Благодаря ви с голямата си скорост успяхте да приключите на време. Не видях някой да вдига синя карта. Сега давам думата на господин Лино Дуилио от Италианската камера на представителите. Имате думата. Добър ден на всички. Благодаря още веднъж за възможността, че мога да съм тук. Както беше казано веднъж, че злото може да има и положителни последствия. Финансовата криза доведе до по-голяма сплутеност в Европейския съюз. През последните години се занимавахме с въпроса с приемането на Конституция в Европа. А след това Европейския съюз трябваше да се заеме с предприемето на съвсем конкретни мерки. Тези мерки трябва да отговорят и на очакванията на гражданите. Не става въпрос само за економическа интеграция. Става въпрос и за действителна солидарност между държавите членки. Гражданите трябва да усетят ползите от Европейския съюз. Стратегията до 2020 година, економическото управление, акта за единия пазар, всички те трябва да допренесат за това Европейския съюз и отделните държави членки да дадат тази искра за предприемане на по-нататъчни действия. Първа цел трябва да бъде економическия растеж и създаването на работни места. Не трябва да се говори само а, за количествените измерения, трябва да се говори и за качествените измерения. Смятам, че понятието, свързано с неблагоприятната конкуренция в данъчния сектор, трябва да бъде обсъдено като следваща тема. Нещо друго, което беше споменато в стратегията до 2020 година и в економическото управление липсва препратка към препратка към стратегията до 2020 година. Големите глобални тенденции са оставени извън тези рамки, също и ситуацията с безработицата, която е пряко свързана с тези измерения. международните финансови институции, като Международния валутен фонд и други, трябва да се разглеждат в рамките на едно по-широко представяне на Европа. Ние всички се занимаваме с различни по вид политики, насърчаваме ги, но знаем, че от друга страна бюджета на Европейския съюз се намалява все повече и ръцете са ни вързани. Тази реалност, както казах, трябва да имаме в предвид, иначе няма да удържим на международната конкуренция. Благодаря.

какво всъщност не харесваме в данъците или в данъчните системи. Добре известно е, че а, когато данъчната ставка е по-ниска, данъчната ставка е по-ниска, данъчните постъпления са по-големи. Имате думата за отговор, господине, а, господин Делио. Аз а, искам да кажа просто, че не трябва да има данъчна конкуренция между различните страни в Европейския съюз. Трябва да има една минимална данъчна основа, за да се избегне подобна нелоялна конкуренция между а, страните членки. Ако няма координиране на данъчните системи, неизбежно ще възникне конкуренция на в данъчна, на основа на данъчното облагане между страните членки. Затова е необходима повече координация. Поне така тълкувам това, което казаха преждеговорившите, че необходимо е едно минимално ниво, по което да се споразумеем. Благодаря. Благодаря. Както знаете, по-нататък не може да продължаваме с този дебат. Сега госпожа Вахалова от Чешкият парламент. Благодаря. Знаем, а, че економиките на всички страни подсадаха от кризата. Въпросът е как да управляваме от тук нататък економиките си. Нито една страна членка не може да го направи сама. От изминалата криза извлекахме една важна полука. Устойчив растеж не може да се постигне чрез краткосрочни економически планове или гонене на бързи печалби. Защото по този начин а, унищожаваме бъдещето си. Постигането на устойчив растеж трябва да бъде една от нашите цели. Не случайно устойчивият растеж е една от основните цели на нашата стратегия в Европейския съюз. това е особено важно сега, когато се опитваме да предотвратим изменението в климата. Всяка от страните членки трябва да се опита да създаде хармония между търсенето на печалби и економическата дейност на предприятията. Дългосрочните планове за развитие са свързани с способността на страните членки да развиват новаторски промишлености. Тоест трябва да мислим с перспектива. Защото главният мотор за растеж на БВП са финансовите услуги. Необходимо ни е дългосрочно планиране за създаване на висококачествени работни места. Не случайно, кризата засегна най-тежко страните, в чието а, економика, финансовите услуги играят, имат, заемаха най-голям дяло. Страните, които разчитаха повече на традиционни економически отрасли, е, не бяха така тежко засегнати. Но а, кризата, разбира се, засегна и социалният мир. За това ние трябва да търсим социално, устойчиво развитие на Европа. Това трябва да бъде целта на нашето економическо управление. Радвам се, че имам възможност да участвам в този дебат. Това е чудесна възможност да разговаряме за това как може да постигнем едно социално и устойчиво развитие в Европа. Виждам синя карта. Е, panie e, przewodniczący Polski Sejm. Аз съм от Полския Сейм. Ораторът спомена, че развитието и растежа на компаниите е свързано с устойчивото развитие на цялостната економика. Тя обаче не подходи много ентусиазирано към създаването на печалба – Защото всички учебници казват, че основната цел на едно търговско дружество е да реализира печалба. По какъв начин тогава можем да насърчаваме компаниите да осигуряват растеж по един устойчив начин? Какво означава това? Благодаря. Отговора? Госпожа Бахалова, имате думата да отговорите. Благодаря. Мисля, че можем да мотивираме компаниите по много начини. Можем да осигурим различни стилове, различни проекти. Можем да ги мотивираме за създаването на работни места. И наистина тази мотивация трябва да се осигури от нашето равнище, равнището на Европейския съюз. Да имам дума. Давам думата на приятеля си Пьерлеки. Благодаря, господин председател. Жан-Пьер Жуе отлично очерта начина по който Европа отговори на кризата, т.е. по един ефективен, положителен начин. Склонни сме да критикуваме Европа, но Европа реагира на четири пъти за разрешаване на огромни кризи и по този начин избегнахме катастрофата катастрофа подобна на тази от 1929 година. Съгласен съм също така с него, когато той е, подчертава, че Европейския съюз е необходим по-необходим от всякога. Преди 3-4 години се казваше, че светът е, е, върви, светът се развива и Европа е някъде там, а днес Европа е видима, Европа е необходима, предвид развитието на нови и бързо развиващите економики, наистина е необходима все повече, все по-видима Европа. Бих искал да приветствам решението на е, Европейския съвет, е, което се основава на анализи направени от екипа на господин Фан Ромпой за, със, за създаване на мерки за повече, конкурентоспособност, за повече конкурентоспособност, избягване на кризи, за е, създаване и използване на фонд на стабилност. Държавите членки доказаха, че заедно могат да върват е, напред към създаване на едно истинско европейско финансово управление. Е, позволете ми да споделя и някои мисли от комисията, чието председател съм в е, е, френския парламент. Е, Европа излиза от тази криза обновена, по-устойчива, по-силна. Е, Сега, нека кажа следното. Първо, участието на Европейския парламент и националните парламенти в европейското 6 месечие. Смятам, че Европейските парламенти, е, националните парламенти трябва да обсъждат и да изразят своето мнение и да бъдат активен участник в европейското 6 месечие. Така че мисля, че бихме могли евентуално да предложиме свикване на е, ежегодно заседание е, на което да се събират е, съответните отговорни представители на националните парламенти и председателя на бюджетната комисия на Европейския парламент. Второ, струва ми се, че е, трябва да има все по-голямо взаимодопълване в е, така наречената инвестиция в бъдеще, независимо дали става дума за отбрана или новаторство. Е, тоест, да има наистина добра координация на националните бюджети и едно по-добро преструктуриране на собствените ресурси на Европейския съюз. Благодаря, Пьер. Никой не е вдигнал сина карта. Аз сега отстъпвам мястото на, Мар... на моя приятел Мартинес. Виждате, че той е повече на мястото си тук, тъй като е седнал в по-голямо кресло от мен. Благодаря, Херман. Имаме още много колеги, които искат да вземат думата. Жан-Пьер Роди е първият. Благодаря, господин председател, господин министър, скъпи колеги. Бих искал да ви благодаря за свикването на това заседание, господа са председатели. И знам, че е, нашите приятели от националните парламенти са твърде възпитани, за да подчертаят отсъствието на нашите колеги от Европейския парламент. И бих искал, господин заместник, е, председател на подобни заседания, които са от огромно значение за бъдещето на света, да бъдат организирани в моменти, в които няма заседания на комисиите, за да можем наистина да обсъдим е, проблеми от е, взаимно, взаимен интерес. Е, ще повторя, преповторя казаното от преждеговорящия, по-добро координиране между национални парламент и Европейски парламент и да избегнем и да забравиме съперничеството. Бих искал също така да привлеча вниманието и да напомня на някои политически групи тук в Европейския парламент, които е, много често така кари, карикатурно се е, изразяват по повод е, някои изявления на държавни глави, като госпожа Меркел, господин Саркози. Нека не забравяме, че френско-немското е, сътрудничество е от основно значение, е локомотив за развитието на Европа. Както казах, трябва да се взаимодопълваме, да обединиме нашите ресурси и да извършиме нещо като финансов одит на Европейския кон, кон, континент. Е, един, един митнически съюз, 27 митници, 20, 27 видове консулски служби, консулски мерки и така нататък. Трябва да, трябва да предвидиме едно взаимодопълване и едно обединяване, едно уединяване на нашите програми и политики, ще стигнем, ще, по този начин ще осъществим огромни економии в най-различни области. Това просто ще, по този начин ще може да създадем един инструментариум, който да допълва европейското 6-месечие и мисля, че Европейския парламент, националните парламенти, биха спомогнали за едно по-добре, по-добро координиране отвъд извършеното от държавните ръководители. По този начин както казахте господин е, Жуе, е, гражданина не го интересува какво е об, общностно, какво е международно, какво е междуправителствено. Той иска резултати. Е, ние днес търпаме нещата, казваме тук, тук националните парламенти ще контролират тук и така нататък. Но ние всички сме натоварени с контрол на изпълнителната власт. Този контрол трябва да се упражнява съвместно, единно, за да можем да се, да се е, справиме с предизвикателствата, пред които е справена Европа днес. Благодаря, господин Оди. Е, прав, прав сте за заседанията и за графика. Госпожа Аштън в момента се изказва в моята комисия, но и трудно можем да се телепортираме тук и там, но а, а, наистина трябва да вземеме предвид програмите и на националните парламенти, и на Европейския парламент, за да съчетаеме нещата, така че понякога е много трудно да задоволиме всички. А сега давам думата на господин Педро Филип от Румънския сенат. господин Филип, имате дума. Благодаря, господин председател. уважаеми колеги, Най-напред бих искал да поздравя всички присъстващи, които са дошли да участват в този дебат. Трябва да помислим за бъдещето, защото натам отиваме. Отиваме в бъдещето, щем или не щем, не щем. И трябва да помислим какво ще бъде нашето бъдеще след кризата. Какво очакват от нас европейските граждани? дали а, живота след кризата ще бъде по-добър. През предишният мандат на парламента аз бях член на Европейският парламент и, и по време на френското председателство в Страсбург а, президентът Саркози обяви началото на економическата криза в Европа. Това беше някъде около 15 септември. Виждам, че имам още 3 минути. Това е чудесно. Но, както а, казвах, председателя на Европейската комисия Барозо обяви създаването на комисия за економически анализи, която да предложи е, решение за излизане от кризата. Не бих могъл да кажа дали тази комисия е изпълнила поставените задачи или не, ако го е направила добре. Но проблемът е следният. Тази среща не трябва да бъде, да остане единствена. Трябва да се срещаме редовно, за да обсъждаме тези проблеми, защото говорим за това дали хората ще имат доверие в европейските политици. Независимо дали става дума за националните парламенти или за Европейският парламент. Вярвам, че общуването помежду ни на европейско равнище има основно значение за успеха на нашата работа. за да могат гражданите да разберат от какво се ръководим в нашите решения, на какво се основават директивите, които приемаме, пък и всички решения, които приемат европейските, на националните парламенти и Европейският парламент. Все още има законопроекти, проекто директиви, независимо от това дали става дума за енергетиката, за емисиите на CO2, за фондовете за сближаване или за нещо друго, или пък за перспективата 2020. Тези законопроекти предстоят, проблемите все още не са решени. Днес имаме нов пакет за преодоляване на последиците от кризата, който, с който трябва да по който трябва да работим. Румъния подкрепя този пакет. който ще бъде е, обсъден от Европейската комисия, Европейският парламент е, и съвета. Но много важно е Европейският парламент и националните парламенти да продължат да разговарят. Защото всички наши решения се нуждаят от доверието на гражданите. Това доверие ще бъде застрашено, ако не продължим да говорим. Иначе хората мислят, че богатите ще стават по-богати, а бедните по-бедни. Всичко това трябва да вземем предвид. А сега? Решихме да не използваме огранич... регламента време за членовете на Европейския, на националните парламента, но сега давам думата на господин Ван Бомел. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин председател, искам да се присъединя към казаното от господин Флаус. Той каза, че комисията не е направила достатъчно за ам, равностойното разпределение на доходите в рамките на Европейския съюз. Сега е необходимо по добро економическо координиране, но тук не се говори за по-справедливо разпределение на доходите или за намаляване на безработицата. Е, Европа и в частно държавите членки, те са в е, състояние да спасят големите банки и големите промишлени компании, като тези в областта на автомобилостроенето. Но в областта на данъчното облагане те не правят нищо, за да облегчат гражданите. Не виждам а, причина за това. Моите въпроси са три. Първо, необходима е оценка на неолибералната економическа политика в Европа. Либерализирането на пазарите е довело дори в моята държава до загубата на хиляди работни места. На второ място, не е приемливо скептичното отношение на гражданите да се увеличава постоянно. На трето място, когато доверието на, европей... на европейските граждани в Европейския съюз продължава да отслабва, то ще ще намери своето отражение в националните парламенти, което ще рече, че ще има по-малка солидарност с другите държави и това ще се усети в економическия и финансов сектор. Тогава ще се разрази една криза на доверието. И това ще застраши и свободата и благополучието, на което се радваме. Благодаря. Имаме още редица оратори. След това ще искам отговор господин Жуе. Ще ви помоля да се вмествате в времето си. Госпожа Луначек. Като бивш депутат от Националния парламент, много се радвам да видя някои от бившите си австрийски колеги тук, като депутат от Европейския парламент, искам да се върна нещо, което тук още беше казано за липсата на народни представители тук. Аз мятам, че нещо, за което трябва да правим в бъдеще. И е парламентарните комисии, които работят по сходните теми, тези комисии да не се извършат по, да не се провеждат по същото време. Така че хубаво представители на комисията да присъстват тук. Този въпрос за съвместните заседания между националните парламенти и Европейския парламент според мен е много важно, защото много често, особено в моменти на криза, виждаме, че в Европейския парламент ние настояваме за по-голяма координация на економическата политика, но същевременно и повече контрол над националните бюджети. Надявам се, че повечето от вас ще се съгласите с нас, евродепутатите, че по-сериозен контрол и надзор от страна и на Евростат, от страна и на Евростат е важен за националните бюджети, за да се подвратят бъдещи в кризи. Знаят, че има много резистенция от страна на националните правителства и парламенти, но необходимостта да се провеждат такива съвместни срещи на общо ниво, например на финансовите комисии, националните парламенти – съвместни срещи с Европейския парламент ще подобрят по-доброто общо разбиране на европейско национално ниво. И от моя гледна точка ще подпомогнат за едно цялостно европейско, а не само национално разбиране. Европейският парламент е дал много сериозни предложения за контрол и за предотвратяване на бъдещи кризи. Но след това на ниво съвет тези предложения не бяха взети предвид толкова, колкото ние искахме. И проблема, който аз виждам и затова искам да чуя дали вашето мнение е същото, правителствата след това се обръщат към националните парламенти, националните медии казват, Брюксел не се справи. И смятам, че това е един от проблемите, с които се сблъскваме. Някои от нас тук в Европейския парламент излизаме с много сериозни предложения. Нещо, което още не е споменато, например данъка за финансовите операции. Ние тук в Европейския парламент го предложихме, гласувахме, но с мнозинство. Някои от националните парламенти го направиха като австрийски и все още това не се получава. Така че искам да ви помоля вас на националните парламенти да настоявате по тези въпроси не само по отношение на по-сериозна координация и по-сериозен надзор на националните бюджети, а и нещо, както други ви казаха, не само координация и хармонизация на данъците. Защото правителствата, държавите и Европейския съюз се нуждаят от средства, но трябва да се инвестира повече в енергийна ефективност и така да се създават работни места, който е един от най- чувствителните съществени проблеми за европейските граждани. Това може да бъде един от отговорите на предизвикателствата на кризата. Благодаря. Благодаря, господин Алберто Коста от Португалия. Аз искам да вдигна синята карта. Имам ли право? Позовавам се на първо право. Нека да попитам първо господа Луначек дали ще приеме въпрос. Да. Значи имате 30 въпроси, за да дадете въпроса си и след това ще има половин минута за отговор. Благодаря. Благодаря. Госпожа Луначе каза, че в държавите членки ще има повече разбиране към политиката на Европейския съюз, ако бюджетния контрол бъде засилен. Не може ли точно обратно да се случи, като се регулират пазара за недвижими имоти? Но ние всички се съгласи, че една от причините за кризата и в Европа и навсякъде е, че както ние имаме обща вътрешен пазар, повечето от нас имат и а, обща валута. Но въпреки това, липсата на контрол на националните бюджети доведе до криза като тази в Гърция. Липсата на съществена вярна информация за състоянието на държавата. И в този случай някои може да го приемат като намеса но когато говорим за вътрешния пазар и по други въпроси, не можем да говорим за интерференция. Така че имаме един общ Европейски съюз с общ пазар, с общи стандарти и смятам, че това трябва да се прилага и към този аспект. Благодаря. Алберто Коста от името на Португалия. Благодаря, господин председателю. Кризата трябва да се превърне в един шанс да излезем от економическата криза. Това е една добра мисъл. Ето защо е важно реформите, които се провеждат в момента, да бъдат приложени а, пълноценно. Трябва да вземем предвид каква е настоящата реалност. европейските граждани наблюдават какво се случват и виждат, че трудностите стават все повече и все по-трудно става справянето с кризата. Трябва да се засили доверието в нашите граждани. Има възможности, санкции, правила. И също, че представителите на националните правителства да имат глас в рамките на съвета на министрите. Националните парламенти трябва да бъдат включени в взимането на решенията, а не да бъдат информирани във второто полугодие за неща, които са взети като решения през първото полугодие. Важно е законодателният процес да бъде открит и демократичен. Съдържанието трябва да бъде отворено за всички, трябва да бъде дефинирано предварително. След договор от Лисабон и националните парламенти имат думата. Ситуацията, която беше създадена чрез работната група, не трябва да създава прецедент – така че а, да се посяга към законодателни процедури за всеобхватни економически реформи. На следващо място прилагане на реформите от договора. Става въпрос за едно добро послание за всички европейски граждани. Или този договор не струва нищо. Националните парламенти трябва а, да изиграят своята роля, да дадат своя принос за решаването на проблемите, защото а, за това беше ратифициран този договор. Трябва а, да има икон, об, обработване и справяне с тази економическа криза, това не значи упростяване на процедурите. Господин Милес Звер от Европейския парламент. Е, драги много благодаря, господин председател, че ми давате думата. Дами и господа, уважаеми колеги, преди всичко искам да изразя радостта си, че имам възможност да говоря и да се обърна към вас на това заседание. Също така съм тъжен, че тук няма толкова евродепутати. Искаме се наистина всички политически групи в бъдеще да изпратят свои делегации, защото наистина е радост да се срещат днес с представители на националните парламенти. Следното искам да заявя тук политици, економисти, длъжностни лица, финансисти. Те не могат да ни извадят от кризата. Ще ни извадят от кризата само временно. В доклада Монте се посочва, че има несъответствие между това, което осигуряват образователните системи в Европа и потребностите на пазара на труда. Веднага виждаме, че има нещо погрешно в образователните системи, след като те произвеждат нещо, което не се приема от трудовите пазари. В доклада Монти се посочва също, че и при отрицателен економически растеж има определени профили, от които нашите економисти сериозно се нуждаят, но не могат да получат от никъде. Така че моето желание би било на първо място да прокараме една задълбочена реформа в образователните системи в държавите членки, както в средното образование, така и в професионалната подготовка, така и на висше образователно ниво, което наричаме процеса от Болония. Както процеса от Копенхаген, така и процеса от Болония трябва да бъдат обединени, да се консолидират и да бъдат поставени на твърда основа, ако искаме европейската економика да получи професиите, от които наистина се нуждае. Благодаря. Искам, благодаря, искам да ви напомня, а, че вече а, приключихме записването на желаящи на говоря. Иначе няма да може да а, чуем речта на господин Желе. И а, моля ви, а, не дайте да искате думата, тъй като вече приключихме с списъка на желаящите да говорят. А сега ще дам думата на господин Севчик от Чешкият сенат. Благодаря, господин председател. подобни съвместни срещи са единствения форум, на който може да обсъждаме въпросите. Никъде друга да дори в Козак не може да ги обсъдим а, по този начин. Сега, след като преживяхме а, е, кризата, нашите дебати трябва да бъдат по-конкретни. Те стават и по-неотложно необходими. Мисля, че Европейският съюз преживя кризата много добре, както спомена и господин Жуае. Бяха предприяти важни стъпки, за да не допуснем протекционизъм станахме свидетел на истинска солидарност. Господин Жуе беше генерален секретар по това време и аз искам лично да му благодаря за това, което той направи. Ставаме свидетели на това, че някои а, държави членки предпочитат да защитават собствения си вътрешен пазар. Други клонят към по-строго регулиране. Искам да попитам на къде клони Европейският парламент, какво се предпочита от европейските депутати и могат ли тези две тенденции да бъдат примирени. Благодаря. Сега ще дам думата на, на господин Кареш от Френското национално събрание. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. И господин Фрие, господин Швие казаха отлични неща и много важни неща. Сега няколко. Първо нещо по заглавието или по на темата на това заседание след кризата. Нека не забравяме, че много от европейските страни са още в криза и ние все още не сме излезли от кризата, както и перспективите за изход от кризата са много несигурни. Вие казахте, че Европа е избегнала най-страшното. Това обаче не значи, че кризата е зад гърба ни. За това искам да подчертая две неща. Първо, политиката за бюджетни коригиране, коригирането на бюджетите в никакъв случай не трябва да се отразяват на растежа и да спрат възстановяването на економиките на някои държави членки. Тоест тази политика трябва да позволи да се стабилизират европейските страни, търсенето и предлагането да бъде добро, за да може да има стабилен ръст на економиката. Второ, да продължат механизмите за солидарност в Европейския съюз и техния обхват да се разшири, защото а, политиката на инвестиции, политиките на инвестиции, които ни позволяват да осигурим едно стабилно бъдеще, могат да се оказват пожертвани в един момент. За това трябва да се предприемат конкретни мерки. Перспективите са доста мъгляви. Казахте, че и европейския бюджет най-вероятно ще бъде урязан и е, вследствие на е, намаляването на е, размера на националните бюджети. Стратегията за 2020 година си остава стратегия, на която обаче не е осигурено финансиране. Затова трябва да се намери начин да подпомогнем политиката, политиките за, на инвестиране. Господин Жуие каза, че трябва да се намерят някакви взаимодопълващи се мерки, но не можем ли да създадем някакъв европейски механизъм, който да подкрепя инвестиционната политика в бъдещето? Сега давам думата на господин Манфред Зълмер от Бундестага. Благодаря, господин председателю. Дали кризата е превъзмогната, все още не знаем, но това, което знаем, че трябва да направим всичко, една такава криза да не се разрази още веднъж. Ако още на такава криза се повтори, едва ли ще, имам шан... ще имаме шанс успешно да се справим с нея. Какви са а, досегашните полуки, които сме се извлекли от настоящата криза? Ако сме наясно с а, това, можем да направим един голям комплимент и на Европейския парламент, че те много ангажирано участват в този процес да се извлекат съответните полуки, включително и реформата в финансовия надзор, Европейския парламент изигра много важна роля в тази насока. Е, жалко е, че днес има малко представители на Европейския парламент, иначе можехме да задълбочим диалога. Може би и следващия път. Въпросът свързан с заключенията и полките, които можем да се извадим от тази криза. Искам обаче да повдигна още веднъж въпроса кой плаща за тази криза. До сега бяха гражданите, работещите, които платиха. Но има един инструмент, който може да включи и тези, които бяха причинителите на тази криза. Този инструмент е данъка върху финансовите операции. Един такъв инструмент, според мен, е абсолютно необходим. Плащаме данък оборот върху всякакви продукти, не само върху финансовите продукти. Един такъв данък върху финансовите операции ще даде възможност а, отчасти да се финансират загубите вследствие на кризата. Ще могат малко и да се стопират финансовите пазари, да действат по-разумно и спекулантите, които а, допринесоха за тази криза, да платят а, и, и те своята цена. Ние трябва да се опитаме също и на регионално ниво дори да, внес, да а, внедрим този данък, а след това Разбира се и на европейско ниво. Благодаря, господин Крайнер. Благодаря, господин председателю. Аз съм взимал е, участие на много такива съвместни заседания, но по-добро заседание не съм виждал, но и по-лошо не съм виждал, така че това са заседания, каквито има навсякъде. В крайна сметка и колегите от националните парламенти имат заседания в своите си парламенти, но са тук. Нека да не се следва тази поредност. Двама представители на, на националните парламенти, един на европейските парламент и нека съотношението да е 5 към 1. Относно дискусията за данъчните ставки, ставки и хармонизирането на данъците. Вярно е, че в някои държави членки данъчните ставки, когато са ниски, това ще доведе дългосрочно до по-добро събиране на даниците, но това е в ущърп на другите държави членки. И това води до е, едно взаимно пречене. От години а, има стремеж да се хармонизира корпоративния данък. И ако се хармонизира а, този данък, не е хубаво едновременно да се вкарат и минимални данъчни ставки, защото това ще а, нагорещи конкурентоспособността. Смятам, че минималната данъчна ставка е, от своя страна е достатъчна, за да могат да се правят е, разграничения между е, отделните данъчни системи. Относно данъка за финансовите операции, както и колегата преди мен спомена, това е много важно. И ако има много големи противоречия, по този въпрос. Първата стъпка може да бъде предприета в рамките на еврозоната. Също и въпроса кой ще поема разходите. Да, гражданите платиха доста от тези разходи, но а, тези, които се възползвах от спасителните мерки, от финансовите инжекции, все още не са а, платили нищо. Не може млякото, а, дрехите да се облагат с а, данъци, а финансовите продукти, акциите не се а, облагат а, с нищо. А, аз смятам, че нещата трябва да бъдат обърнати точно обратно. Благодаря. Последният оратор, господин Фаскел от Френския парламент. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Радвам се, че имам. Извинявате, господин Фаскер. Има синя карта. Може ли да се представите? И задайте въпроса си към предишният оратор, дали приема въпроса. Господин, господин Крайнер, приемате ли въпроса? Да, да, приемам. Стига да го чуя. И така, тук ставаше въпроси, въпрос за данъка върху финансовите операции. Бих искал да знам дали имате някакви данни, някаква информация за такъв тип данък. Може ли да обясните малко повече по този въпрос? Такава мярка беше предприета в Швеция през 80-те години. Една година действаше такъв данък и след това беше премахнат. Да, аз знам че в Швеция имаше такъв данък, който беше премахнат след една година това значи, че когато една страна го прави, това опростява нещата за другите. Швей... Швеция е близо до Дания и Холандия. Също пазарите а, е, са близки, но това не е достатъчно. Трябва да бъде създадена една по-широка основа и други държави да се включат, дори на глобално ниво. Ето защо е, ще ви помоля е, да споделите вашия опит и да участвате, за да постигнем успех. Normal благодаря. Имате думата, господин Фанския. Господин председател, скъпи колеги, аз представлявам а, а, господин Олие, който е председател на економическата комисия на националното, а, националното събрание. И радвам се, че господин Жуе е тук. И за мен е голямо удоволствие да работя с него. Мисля, че всички сме съгласни, че, че не ни трябва по-малко Европа, а повече Европа и предизвикателствата, които са пред нас, те са едновременно и економически, и политически. Економически във вътрешен план, вътрешният а, единният пазар не е все още завършен, все още съществуват много големи неравенства и в околната среда, но преди всичко в данъчните системи и социални а, различие, трябва да отидем по-далече, за да уеднаквим законодателствата на страните членки, ако искаме нашите предприятия да бъдат равнопоставени в конкуренцията. Необходимо е също така да се изправим пред економическите предизвикателства в национален план. Ние, разбирахме се за свободният обмен, и в Световната търговска организация ние участваме в този дух, но Европа трябва да говори с един глас със своите партньори другаде по света. Защото тези наши партньори могат да се възползват от различията между европейските страни, някои, които от егоистични съображения предприемат едни или други мерки. Например, Китай защитава своите интереси и може да се възползва от тези разногласия. И затова Необходима е реципрочност в търговските преговори с трети страни. И а, е, друг важен политически проблем. Днес имаме една институционна система, която бе подобрена с влизането в сила на Лисабонския договор. Този договор трябва да се прилага по-добре. Е, това е, е една система доста сложна. Едно време Кисинджер питаше на кого да се обаде в Европа, когато искам да говоря с Европа. Днес може наново да зададем въпроса, чий ще бъде този телефонен номер, на който може някой да се обади. Европа трябва да бъде по-видима, по да присъства по-ярко на международната сцена. И единният вътрешен пазар, и вътрешният пазар трябва да бъдат по яксно насочвани и ръководени. И искането и на Франция, и на Германия е, е едно економическо управление на Европа, нещо, което е абсолютно необходимо, защото именно в економически и политически план е, виждаме, че едното не може без другото. Утре ни трябва повече Европа и в економическо, и в политическо отношение. Благодаря. hemos terminado la lista de oradores. Изчерпахме списъка на изказващите си. Не разполагаме с много време, но давам думата за отговор на нашия колега господин Жуе, за да реагира на е, изказванията на уважаемите депутати. Господин Жуе, имате дума. Знаете, че не, не, не, наистина вие, вие, вие бяхте водещ, вод, водещото лице по време на френското председателство тези 6 месеца, които ние навлязахме в грицата. Благодаря много, господин председател. Благодаря много за милите думи и комплиментите. Не знам дали ги заслужавам, но ви благодаря. Господин председател. Ще се опитам да отговоря на отделните въпроси, като ги груп така, ги обединя. Ще остава обаче някои от е, отговорите на господин Мартинес и господин Дюкро, тъй като аз не мога да кажа какви насоки е, трябва да, при, да приеме Европейския парламент. Аз не мога да се намесвам във, вашата, във вашите вътрешни работи. Първо, три съображения по казането. Много от вас и се радвам, че това бе изразено в рамките на междупарламентарно заседание между националните парламенти и Европейския парламент. Много от вас повдигнаха въпроса, свързан с, с европейските средства и националните средства. Не бих е, могъл да ви давам съвети, не бих си позволил, но смятам, че трябва да се проведе диалог между Европейския парламент и националните парламенти по тези въпроси въпроси. Защото не можем да оставаме с впечатлението общественото не, не, не, не трябва да смята, е, че можем да свършим много неща без средства. И ако ние не можем да извършиме, да, да свършиме това, да предприемеме тези действия, ние трябва да го кажем и ние трябва да го признаеме пред е, общественото мнение. Просто трябва да има е, съответно е, трябва да има взаимоотношения между от една страна размера на европейския е, бюджета на европейския, на европейския съюз и допълнителните средства, които биха могли да бъдат е, привнесени. Връщам се и към казаното от господин Кареш. Нищо, нищо по-страшно от стратегии, които не са подплатени с съответните финансови средства. Защото нещата са ясни и прости. Ако е, искаме да прилагаме дадена стратегия, тази стратегия трябва да бъде подплатена с средства. В крайна сметка няма никаква разлика между европейските институции и останалите оператори на международните пазари. И още нещо. Трябва също така да се вслушаме в гласа на пазарите. Защото пазарите задават много точни и ум, уместни въпроси на Европейския съюз. Първо, взаимоотношението между краткосрочното и дългосрочното. Много от вас подчертаха необходимостта от устойчиво развитие, е, под развиване на е, раз... научната и развойната дейност, новаторството, но същевременно трябва да разрешиме и краткосрочните проблеми, е, парични коригиране на паричните потоци на, паричната политика, е, начина по който е, можем да разрешиме проблемите свързани с националния дълг, какви дали мерките, които се вземат в, европейско, в европейски план на, е, европейски мащаб са наистина уместни и целесообразни, дали има достатъчно откритост на е, европейските пазари. Така че това са ни краткосрочни проблеми, които също трябва да намерят своето решение и наистина да има един по-добър баланс между краткосрочното и дългосрочното трябва, разбира се, да решиме дали Европейския съюз иска да създава и да развива по-открити, по-видими политики в областта на е, заемите, кредитирането, управлението на е, дълга дали ще има данъчна конкуренция или данъчна хармонизация. Това са въпроси, които и вие си задавате, които се задават и нашите партньори. Тоест, още веднъж е, трябва да има баланс между краткосрочното и дългосрочното, както е, беше подчертано от много от вас. Е, други от вас, господин Ван Бомен и други, споменаха политиката на, корек, на корективи, политиката на бюджетна дисциплина и взаимоотношението на тези политики с политиката за економическия ръст. Как, как да намериме по-добрия баланс между подпомагане на растежа и същевременно налагане на бюджетна дисциплина и корективи? Европейският отговор трябва да бъде ясен и точен и за да могат инвеститорите да бъдат наясно, това не е лесно, и тук споделям казаното от господин Золмер и други. И Европа успя да преодолее е кризата, но ние все още не сме излезли от кризата. Е, пътят е, е труден, трябва да внимаваме да не да не се повтари тази криза, трябва да има много точен баланс между коректив, дисциплина и растеж. И за това не, трябва да, да останеме безучастни пред въпросите, които задават пазарите. Ние трябва да чуваме, да виждаме, но същевременно да контролираме, да упражняваме надзор и да опит да задушаваме е, безумието, когато то взема пазарите. Просто трябва да имаме, е, да направим една преоценка на неолибералната политика, която е управлявала пазарите. В никакъв случай не трябва да се боиме да от борба с е, нестабилността, летливостта на пазарите. Трябва да бъдеме много твърди. И е, да, наистина трябва да се, да се върнем към едно по към по-голямо хладнокръвие, да помислиме е, за въвеждането на такса върху финансовите операции. Възможно е да се направи най-възможно, ако за момента подобна такса може да се въведе само на европейско равнище. Ще я въведем на европейско равнище, ще послужиме за пример на другите, но в никакъв случай не трябва да се отказваме от това. Ще трябва обаче да обсъдиме това с нашите партньори, както сме го правили и на други, на други теми. Но когато трябва да се вземат мерки и да се налагат правила, не виждам защо те да не се налагат и на пазарите. Така че, както казах, трябва да се върнем към по-голямо кладнокръвие. Европа не, не се сблъсква с проблеми, с такива проблеми, с каквито се сблъскат Съединените щати. Тя трябва да намери свои начини за решаване на проблемите, но да има по-добра координация в международен план. Някои от вас подчертаха, че е необход, необходимо да има, да, да има по, по-голяма координираност, по-голямо сътрудничество в международен план. Да, в, аз не съм много голям оптимист. Е, обикновено е, единство и сътрудничество се постига в рамките на Европа, но в международен план все още има какво да се желая. И ще приключа с. Е, като отговора на казаното от е, някой от вас. Знаеме, че е необходима повече Европа. Вие го подчертахте многократно. Знаеме, че е необходима повече солидарност, по-голяма солидарност между нас самите, между онези, които е, станаха жертва на финансовата и е, економическа криза. Трябва да бъдем солидарни, но трябва да има и видимост, и прозрачност. Е, и е, е, е, действията, мерките предприяти в рамките на Европейския съюз трябва да бъдат ясни. Защото ние предприехме много мерки, а това не доведе до повишаване на доверието към европейските институции. Така че правеното от нас трябва да бъде видимо в този труден момент. Благодаря много, господин Жуй. Аз а, съм сигурен, че това, което казахте, ще послужи като основа на дискусите, които ще се водят в работните групи. И така, уважаеми колеги, сега се разделяме в три работни групи. Първата работна група Първата работна група ще се занимае с въпроса а, какъв ще е растежа и работните места в Европа на бъдещето. Това заседание ще се състои тук, в тази зала. И колегата Мигел Порташ ще поеме председателството, както и Мари Ера, ем, Арена ще участва в това заседание. Тя е представител на Белгийския сенат. Докладчик е господин Бруно Тюбенс, който е от Белгийския парламент. А госпожа Арена, както споменах, е представител на Белгийския сенат. Тази работна група ще заседава тук, няма нужда да излизате. Втората работна група ще се занимава с въпроса какво трябва да е европейското економическо управление. Съседанието ще се състои на третия етаж в заседателна зала 3C050. Съвсем близо е тук залата. Надявам се, че ще я намерите лесно. Господин Херман Декро ще председателства това заседание. Той е от Белгийския парламент. Имаме представители на всички органи в Белгия. Трета работна група как може да бъде завършен Европейския единен пазар. Заседанието ще се проведе в зала 1А002. Тази Зала също е в сградата, в която се намираме, в ПХС. На първия етаж се намира залата. Съпредседатели ще бъдат господин Малкам Харвар, евродепутат и Лайос Миле от Унгарският национален парламент. Докладчик ще е господин Жорди Вилажона от Испанския сенат. Още нещо искам да допълня. Лесно може да се загубите в този парламент, но има табели, които ще ви опътват. Искам да напомня, че Работата на работните групи трябва да свърши в 7 часа. Искам да помоля докладчиците в съответната работна група да представят писменно своите доклади и ако е възможно на английски и френски. Това да стане утре сутринта пис, в писмен вид на английски или на френски, така че да могат да бъдат раздадени на участниците и ние да можем да продължим работата си утре сутринта. В 7.15 има организиран а, прием, коктейл, последван от а, вечеря. А, тази вечер се организира по покана на председателя Бузек, също в тази сграда, която се намира на първи етаж на тази част от сградата. Залата се казва Яхуди Менухин. И така искам да благодаря на колегата Дюкров за неговото сътрудничество. И така, сега продължава работата на работните групи. Днешния ден ще завърши с вечеря, както казах, и може би ще имаме възможност да, да си поговорим тогава.